дневния ред докладът Берлие «Достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно споделяне на ползите, проистичащи от тяхното използване в Европейския съюз». Госпожо Белие, имате 4 минути като докладчик, за да представите своя доклад. след което ще получите и две минути възможност да говорите в края на дебата. Можете да спестите от времето си сега и да го добавите в края. Euh, Благодаря, господин председател. Господин комисар, колеги, е, след преговори от 2010 година Европейската общност и Международната общност е, направи нова стъпка за запазване на биоразнообразието. Протокола на, е, на Гоя засяга именно темата за споделянето на генетичните ресурси. В момента предлагаме текст, който да прилага по-добре протокола на, на Гоя – и да спази съответните ангажименти на Европейския съюз. Тук се включваме в една динамика за спазване на нашите международни ангажименти в тази област. Биоразнообразието, председателят. Председателят прекъсва оратора. Okay. за това, че докладчикът говори е, прекалено бързо. Е, господин е, Тирес казва, ние не сме чак толкова много, може малко по-бавно и по-спокойно. Добре, започвам малко по-бавно. Утре предвиждаме да пред, е, транспонираме в европейското законодателство протокола от Нагоя проекто регламента се включва в нашия ангажимент за спазване на, прави... на международните ангажименти за биоразнообразието. Като се има предвид на кризата, биоразнообразието продължава в все по-големи темпове да бъде разрушаване. Всъщност това е криза, която няма прецедент – тя ще има и социални, економически и екологични последици и е, съответната цена. В доклада се говори за една политическа отговорност пред нашите партньори. Предлагаме система за устойчиво развитие на всички за взаимно уважаване и равнопоставеност в една економическа, морална и политическа криза, както в Европа, така и в света. Също така отчитаме и е, основните политики на Европа. Европа в такъв смисъл е основен двигател в политиката за запазване на биоразнообразието и протокола от Нагоя. Утре резултата от гласуването ще завиши и как Европа ще спази своите международни ангажименти, какво място ще заеме на международната сцена в, е, по отношение на борбата за опазване на околната среда, за развитие на една по-равностойна и устойчива политика. Ние сме за това да бъде запазено биоразнообразието, но не трябва да забравяме, че, много, че тези теми засягат много общности, научни, економически и така нататък. Трябва да търсиме възможности да развиваме научните изследвания, да помагаме на фирмите, а също така и да спазваме правата на човека в това отношение. Също така трябва да създаваме доверие сред нашите международни партньори, да запазваме респекта, който сме изграждали от години и е, своите партньорства. Това във всички случаи има положителен ефект върху биоразнообразието. Помислете си за една секунда, ако Европейския съюз отсъстваше в преговорите за борбата с климатичните промени и протокола от Киото. Какво щеше да стане? Ние не можем да си позволим да отсъстваме от протокола в Нагоя. Ние трябва да спазваме своят е, международна програма но протокола от Нагоя няма да е достатъчен, ако няма европейски регламент със същите цели. Ние работихме в Комисията по околна среда и искам да благодаря най-сърдечно на всички докладчици в Сянка за работата. Работихме за да постигнем една солидна, сериозна, балансирана позиция, която да, да подобрява текста на Комисията. Докладът е, се подкрепя от много колеги, одобрени е от Комисията по околна среда. Става дума за нови механизми за използване на генетичен материал, за да няма конкуренция в тази, е, по тази тема в Европа. Също се търсят и иновативни механизми за финансиране. По този начин Европейския съюз ще има една много сериозно законодателство, включително и борбата с биопиратството. Е, всеки трябва да поеме своите е, отговорности, затова ви призовавам, колеги, утре да приемете доклада така, както бе прият от е, Комисията по околна среда и да ми дадете мандат за преговорите с комисията. Комисаря Поточник има думата, за да ни изложи позицията на комисията. Благодаря. Уважаеми членове на Европейския парламент, на първо място искам да благодаря на докладчика Сандрин Бее за задълбочената работа на върху това толкова важно предложение. Благодаря също така на докладчиците в Сянка и на докладчиците от останалите комисии, които работиха по досието. Те посветиха много време за работа по тази тема. Бяха проведени. Знам, че дискусиите не бяха лесни и това не ме изненадва е, тъй като темата за достъп е, до е, генетични ресурси и споделянето на ползите от тяхното ползване е въпрос, който никак не е лесен. От една страна това е въпрос, който засяга опазването на биоразнообразието и е, нашето уважение към трети страни и тре, от друга страна засяга правото на е, местните общности е, да запазят своята традиция, свързана с генетичните ресурси. От трета страна е, тази тема е, дава отражение и върху економиката, върху този аспект Европейския съюз е, има голям е, интерес. Преговорите по протокола е, от Нагоя отнеха е, много време. Е, знам за тези преговори от първа ръка, тъй като присъствах заедно с известен брой от вас. Аз съм убеден, че е, е, доклада, който е, ви е представен и който ще гласувате утре, ще представлява солидна основа за преговори между европейските институции по досието, въпреки че трябва е ясно да заявя, че не е удобен за комисията в някои негови части с оглед на предстоящите избори е изключително важно госпожа Белье да получи мандат за водене на преговорите. Времето никога не достига. А, имайки предвид, че срока за ратифициране на протокола от Нагоя а, е насрочен за следващия юни. Ние не можем да си позволим да закъснеем. Е, трябва да работим през всяка една от предстоящите седмици и месеци, за да постигнем споразумение между всички участващи европейски институции и да финализираме текста на е, регламента. Ако Европейския съюз и страните членки не успеят да ратифицират протокола на време, ние няма да можем да участваме в преговорите като равноправни партньори, тъй като първата среща на партньорите започва през 2014 година. Ние в такъв случай ще бъдем само наблюдатели и няма да имаме право на глас това а, ще засегне а, нашето влияние а, и а, изпълнението на протокола от а, на Нагоя. Е, да не участваме в този процес ще наруши, е, ще накърни е, интересите на Европейския съюз. Много държави държави дори е, биха е, е, прекратили достъпа до своите генетични ресурси за европейски учени и изследователи. Е, не бива е, в никакъв случай да се мисли, че няма да има подобно законодателство в Европейския съюз. Макар, че знам, че някои страни членки предпочитат да създадат национално законодателство, поне временно. Но това няма да бъде в най-добрия интерес на вътрешния пазар няма да създаде предсказуемост и надежност на средата за бизнес партньорите. Както знаете, протокол от Нагоя беше е, пакет. Е, Европейския съюз се сблъска с е, проблеми във връзка с използването на е, генетичните ресурси от трети страни. За да може да ползваме тези кинетични ресурси при изгодни условия, трябва да изпълним нашата част от условията и трябва съответно да предоставим достъп до генетичните ресурси на Европейския съюз, за да може да споделим ползите. Така че е много важно да приемем законодателната рамка, която обсъждаме днес. А ако не успеем да го направим, е, третите държави е, ще е, започнат да гледат на нас като на несигурна юрисдикция, като несигурно място и ще ограничат достъпа до своите генетични ресурси за Европа. Ако закъснем с ратификацията на протокола, това няма да бъде в наш интерес. И Ефекта на едно такова закъснение е, ще се отрази негативно върху международните ангажименти, които сме е, е, поели. Това ще накърни нашите интереси и доверието в нас. Включително и на други форуми, свързани с околната среда. Уважаеми членове на парламента, е, трудностите в началото на такъв е, е, триалог не са рядко. Точно за това служи триалога да се решат общите проблеми и да се намери обща позиция. Аз съм убеден, че чрез триалога ние ще успеем да постигнем добри компромиси, добри резултати, резултати, които са добри за Европейския съюз, неговите изследователи, за европейския бизнес и разбира се за биоразнообразието. Все още много добре си, си спомням е, как е, мнозина от вас с, с е, ентусиазъм ми помагаха в Нагоя, преследвайки общата цел да изготвим протокола и да работим за биоразнообразието най-вече. Гражданското общество и представителите на бизнеса също работят за тази обща и благородна кауза. Сега е време да си спомним от тези дни в Нагоя и отново да обединим сили. Постигането е на временно споразумение във всеки случай ще работи за евро... цели... интересите на Европейския съюз и на европейската индустрия. Ние а, сме длъжни да направим необходимото за международните задължения, които сме поели. Благодаря, господин комисар. Сега една минута има госпожа Крес. Преди известно време вдигнахме ръце без никакво съмнение да гласуваме за съответния текст. Тогава заявихме не на концентрирането на генетичните ресурси в няколко фирми от индустриалните страни. Последиците от това са катастрофални. Казахме не на трафика, казахме не на използването на генетични ресурси, получени по незаконен път. Протоколът в Нагоя в момента е единственият инструмент за борба с биопиратството а да се борим с биопиратството означава да запазваме правата на местното население, да запазваме околната среда, да запазваме сигурността на продоволствият. Нашият докладчик извърши отлична работа. Докладът е балансиран и призовавам утре да гласуваме за така представения текст. Благодаря, Катерин. Не виждам господин Бове в залата. Той трябваше да се изкаже от името на комисията по земеделие. Добре беше да чуем от тях. Надявам се, че той ще се появи в един момент. А междувременно давам думата на госпожа Льовен, която ще се изкаже от името на Комисията по рибарство. Uh, uh, благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на Сандрин Белия и на моя колега Иан Ходжтън, uh, чието становище беше прието с пълно мнозинство в Комисията по рибанство, нещо, което рядко се случва в комисията. Подобно споразумение между комисиите ПЕШ и ЕНВИ също се случва много рядко. Становище на господин Хъчтън е свързано с две важни неща първо, то а, а, изразява нуждата от достъп на местните общности до а, генетични ресурси, нещо, което е включено в протокола, но липсва в предложението на комисията. И второ, изразява желанието на Европейския съюз да разшири приложното поле. А, и това е изключително важно, защото две трети от е, световния океан, половината земно кълбо е извън полето на националната юрисдикция. Минаваме към е, ораторите от името на политическите групи. Първо за две минути от ЕНП госпожа Готиерес Скортинес. A ver, muchas gracias, sí. señor presidente. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички преждеговоривши. Сандрин а, Белие и а, Катрин Грес. Но моля ви за разбиране, този документ трябва да се придвижи. Това е част от международна система. Така казах и пред политическата си група. Нашата истинска цел е всички да ни подкрепите, тъй като Европа е достатъчно наситена с разпоредби и регулации. Предприятията а, просто се а, заплитат във всички тези а, регулации. А сега става въпрос за международен документ, тъй че трябва да го подкрепим и да станем част от него. Надявам се комисията да е достатъчно силна, за да го направи. Много е справедливо онова, което е записано в протокола от Нагоя, че страните на происход трябва да бъдат компенсирани, че не бива да има пиратство. Но все пак документът още не е на етап зрялост. Озряването му те първа предстои. Не забравяйте, че все още не разполагаме с инструменти за разумно прилагане на разпоредбите. Имаме задължения и права, но по отношение на правата много неща остават неизяснени имаме страна, която има цял списък от генетични продукти, но чии са тези продукти по своя происход? Комисията трябва да бъде достатъчно силна, за да провежда ясна политика на изследвания в тази област, защото в противен случай у много народи ще се създадат преклено големи очаквания и на много предприятия ще бъде навредено. Тъй, че можем да приемем новите разпоредби само ако нямат сила с задна дата. Иначе моята политическа група ще ги отхвърли. Ретроактивни разпоредби не приемаме. Благодаря. Благодаря. От името на социалистите, господин Пок. Става дума, че не става конкретно въпрос за биоразнообразие, а за прилагане на Нагойския протокол. Това чух, но виждам, че в края на краищата, ако не дадем мандат за протокола от Нагоя, той не може да бъде ратифициран от Европейския съюз и ние няма да можем да преговаряме през октомври 2004 като страна подписала конвенцията достатъчно са страните, които ще подпишат протокола от Нагоя без нас. А когато не си на масата, както знаете, си част от менюто. Така че ние трябва да направим всичко възможно. Не бива. Трябва да се включи и достъпа до биоресурси в протокола, а ние няма да можем да обсъждаме това. Знаем какво се случва през последното десетилетие. Подкрепям е, резултата от избора в Комисията по околна среда и призовавам всички колеги, моля, гласувайте, за да дадем е, мандат на докладчика, дори да сте възпрепятствани. Само по този начин ще можем да договорим най-добри резултати с съвета и ще бъдем част от тези, които преговарят по конвенцията през октомври 2014 година. За две минути господин Гебранди. Благодаря, господин председател. След 11 години преговори започнали през октомври 2011 видяхме бял дим от комина. И аз съм от щастливците, които видяха този бял а, а, дим. А, липсата на изход а, от спора между тези, които желаяха достъп до генетични ресурси и тези, които не, а, а, беше преодолян. Ратификацията е последното малко препятствие за преодоляване. Но нещата се оказаха малко по-трудни, отколкото беше предвидено, защото през последните дни множество е, компании, които работят в областта на генетичните ресурси, е, имат трудности. Основното загриженост е свързана с правната несигурност или някои имат задни мисли във връзка с поделянето на ресурси ресурсите. Няколко неща обаче трябва да бъдат отбелязани. Е, първо, е, този документ е предвиден е, за онези, които работят с генетични ресурси. Фермерите не са директно засегнати. И накрая, господин председател, нещо важно, нещо, което представлява граница, която много политически групи не са готови да минат. Разбрах, че без включването на ново използване този документ ще остане само на хартия, защото 90% от всички генетични ресурси вече са обхванати в колекции. Така че каква е ползата от всичко това? Моя въпрос към комисията е вярно ли е, че без ново използване ще създадем един документ само а, а, на хартия? Благодаря. Благодаря. Имаме още оратори в списъка господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Европейският съюз е водеща сила в света по отношение на отглеждането, продажбата и експорта на семена и млади растения. С това се занимават не само големите фирми, за които говорим постоянно, правят го и малки и средни предприятия от целия Европейски съюз. Смятам, че тези предприятия биха се радвали, ако получат в ръцете си ясни правила за своя достъп до генетични ресурси. Това ще им даде правна сигурност и ще облегчи необходимия достъп до нови генни ресурси, без които отглеждането и размножаването са невъзможни. Не бива обаче да въвеждаме правила, които биха поставили Европа в нерав... неравностойно положение в конкуренцията, което ще накара фирмите да се изнесат от Европа. Мисля, че ратифицирайки протокола и е, гласувайки утре за доклада, трябва да имаме предвид следните неща – не бива да залагаме правила, които излизат извън границите на протокола от Нагоя. На второ място не бива да предвиждаме ретроактивно действие на протокола. На трето място не бива да предвиждаме специални фондове, в които да се събират пари, за които да не се знае къде ще отиде, но да се знае откъде идва, а именно от предприятията. На четвърто място не бива, трябва, не бива да има правила, които отменят правилата на развъ, развъдниците. Ако спазваме изброените принципи, прилагането на протокола от Нагоя за хората, които се отглеждат, се занимават с отглеждане култури, ще стане възможно. Благодаря сега за две минути госпожа Клас. Уважаеми колеги, Международното споразумение за протокола от Нагоя всъщност трябва да бъде насока за това как да прилагаме този протокол. Това е една добра международна основа и не бива да я осложняваме и отежняваме с допълнителна бюрокрация и документация, защото тук е заложена и конкурентоспособността на Европа по отношение на трети държави. Затова изискванията на Европейския съюз към спазването на споразумението за биоразнообразието са много важни. Трябва обаче да се насърчават и е, изследванията и развойната дейност в областта на селското стопанство, така че всички да се ползват от постиженията възоснова на генетичните ресурси. В Европейския парламент вече е, признахме, че трябва да има основено, е, особено положение и общностен патент за онези, които се занимават с отглеждане на нови сортове. Това е основен принцип, който трябва да се спазва и за в бъдеще, който дава сигурност на е, фермерите и освен това има балансирано споделяне на ползите, проистичащи от използването на генетични ресурси. Фермерите и в бъдеще трябва да могат да се ползват от генетични ресурси, така както до сега, а именно по правилата на първия потребител. Моля да, моля ви да подкрепим а, мандата, който да дадем на господин комисаря, за да може Европа да остане в преговорите за Нагоя. Благодаря на Криста Клас. Следва процедурата за спонтанни изказвания. Има само една заявка. Заповядайте, имате думата. Господин Пашка. Важен пан председající, важен пан комисар, предложени návrh на má byť Благодаря. Проекто регламента всъщност транспорнира едно международно споразумение в европейското законодателство. Протоколът от Нагоя е много важен инструмент за борба с биопиратството и за справедливо използване на генетичните ресурси. Печалбите от използването на подобни ресурси отиват в развиващите се страни и най-вече в портфейлите на тези, които да ги ползват. Смятаме, че трябва да има по-справедливо разпределение на тези печалби. Комисията обаче не слага достатъчно акцент върху балансираното използване на приходите от подобни ресурси. Ние за това подаваме изменения. Трябва да подчертаем, че по отношение на патентите винаги трябва да се обозначава происхода на ресурсите – и да се докаже, че тези ресурси са били събрани по един законосъобразен начин. Също така трябва да се развиват знанията на местните общности за запазване на генетичните ресурси. По този начин ще можем да изпълним и основната цел на протокола. Сега давам думата на господин Поточник да отговори на изказванията. Thank you. I will not belong. Uh, Благодаря. Аз е, няма да говоря дълго. Въпрос е, на господин Гербранди беше доста е, ясен. Не, ние не изготвяме документ, който ще остане само на хартия. Законодателството, върху което работим, е нещо, за което винаги сме казвали, че комисията не се чувства много удобно с това законодателство. Но аз смятам, че доклада все пак може да представлява сериозна основа за преговори между европейските институции. Аз мятам, че позициите е, които съществуват в пространството, са толкова близки една до друга, че се струва да се положи е, усилие и да получим е, мандат е, за преговори. Ако не седнем на масата на преговорите, е, това ще има огромни последствия, които е трудно да бъдат е, предвидени. Ще е, завърша с нещо, с което вие завършихте миналата година. Миналата година парламента призова комисията да приеме законодателство за протокола от Нагоя, така че протокола да бъде ратифициран колкото може по-скоро. Днес аз ви призовавам Създаването на АБС законодателство ще бъде отговор точно на онова, за което вие ни помолихте преди време. заключение на дебата ще дам думата на госпожа Белие за още две минути. Благодаря, господин председател. Няма да имам нужда от две минути. Много богат бе дебатът. Благодаря още веднъж на всички докладчици в Сянка. Към този момент искам да подчертая едно нещо просто. Ако докладът, така както го гласувахме в Комисията по околна среда, се изпразни утре от съдържание, смятам, че е, мандатът и фактът, че ще влезем в едни е, преговори, възможността ни да проведем конструктивни преговори с е, съвета няма да се получи. Ратифицирането на протокола от Нагоя действително трябва да стане максимално скоро, но имаме отговорност пред европейските граждани, не само пред е, отделните национални интереси, към всички отрасли. Ние имаме задачата, отговорността да представим в преговорите е, позиция, която да е на нивото на очакванията на европейските граждани, за да може да разширим, да обогатим, да донесем максимална полза за всички граждани и отрасли на индустрията. Това трябва да е ясно, защото един а, мандат от върху доклад, който няма съдържание, няма да ни даде достатъчно правомощие и сила в международните преговори. Затова ви обръщам внимание върху този факт и Вотът утре е изключително важен. Позицията на Комисията по околни на среда е много балансирана, е продукт на консенсус и трябва да бъде одобрена. А, говорихте тук за нови използвания. Няма да има никакъв, не се поставя изобщо въпроса за ретродействие. Това е прогрешна, това е фалшива информация, която са ви подали. Няма нищо такова. А, ние сме участ... участвахме в а, преговори и навсякъде сме се произнасяли против а, действие с а, задна дата. Не става дума за това, става дума да се реши е, в кой момент е, ще се прилага протокола от е, Нагоя и то да се прилага той по еднозначен начин. Това ще даде правна сигурност, ще се преодолеят изкривяванията на конкуренцията. Нека да си представим, ако Европейския съюз реши за да има, да речем, ограничение на скоростта 70 км. Обаче друг решава, че това ограничение ще е 60. И тогава европейците, които са си купили е, кола преди е, ограниченията ще могат да карат, да речеме, по магистралите с е, 70 или 120, а пък другите ще могат да карат с единствено с, с скоростта, която е въведена след е, ограничението. Смятам, че е достатъчно ясен при ми. Не става дума е с задна дата. От момента, в който влезе в сила протокола, той ще въжи еднакво за всички европейски страни. Благодаря, Сандрин. С това приключваме дебата и точката от дневния ред. Утре на обед ще гласуваме. Следващата точка е устният въпрос към комисията за стратегията